тъй като не ми е приятно да бъда клониран в толкова много екземпляри. Благодаря. Техническите служби ще се взема с този въпрос. Преминаваме към въпроси до комисията. Тази част ще бъде малко по-кратка от обичайно, тъй като предишните разисквания завършиха с 35-минутно закъснение. Ние трябва да приключим малко след 7.30, но ще бъда много строг с времето. Всеки ще разполага с половин минута. Първият въпрос е на госпожа Блинка Вичуте. Комисаря Бърние е отново тук. Добре дошъл. Андра, на къстион. Бихте ли отговорили на въпроса? Благодаря, господин председател. Госпожа Блинкевичуте постави много важен въпрос за реформата в пенсионните фондове, ключов въпрос за, за бъдещето с оглед на проблемите, като застаряването на населението, мобилността на работещите, но също така и пенсионните фондове са важни, инвестицион... са важни институционални инвеститори. Има уязвимост в някои режими на пенсиониране и ние ще предприемем някои инициативи. Те бяха споменати в насоките, обявени от председателя Баросо през 2010 година ще представим зелена книга за пенсионните фондове и там ще се настърчи дискусия за частните пенсионни фондове. В този контекст ще се работи по директива за частни пенсионни фондове. Комисията ще работи активно по този въпрос. Ревизията на директивата ще включи правилата за платежоспособност на фондовете. Това съответства на искане на Европейския парламент по време на преговорите за директивата за платежоспособност 2. Държа да няма двусмислия по този въпрос. Комисията ще спазва в рамките на субсидиарността решенията, направени в много държави членки, свързани а, с а, системата а, за разходопокривни пенсионни фондове. Благодаря, госпожа Блинкевичут. Има думата за 30 секунди. Благодаря, господин комисар, за отговор ви. Ние очакваме да получим зелената книга, която споменахте. Този въпрос е от особено важност за много европейски граждани в някои държави членки, например в моята страна Литва, пенсиите бяха намалени наскоро поради сегашната економическа и финансова криза. Господин комисар, искам да ви попитам защо комисията обръща толкова малко внимание на стабилността на пенсионните фондове, в стратегията 2020 трябва да отчитаме демографското положение, както и положението на пазара, а те дават повод за сериозни безпокойства. Не знам колко ще остане след 10 години. За отговор комисария има думата. Госпожо депутат, в документа Стратегията 2020 година, стратегия за интелигентен, зелен растеж, справедлив растеж е очевидно, че не могат да, се, да бъдат обхванати всички теми. Ето защо разполагаме с други инструменти, с други възможности, други нормативни бази, в които да решаваме важни въпроси, като пенсиите и зависимостта на европейските граждани с оглед на предизвикателствата, които споменах. Аз вече казал, госпожо председател, че пенсионните фондове са важни институционални инвеститори. Те работят въз основа на изискване за капитализация е, и те това е необходимо с оглед на условията в държавите членки. Казах, че ние ще а, зачитаме принципа на а, субсидиарно. Знаем, че различните държави членки държат на различни пенсионни системи. И през следващите месеци и седмици ние ще продължим да, да разискваме този въпрос и съм готов да водя дебати с вас. Господин Обермайер има допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Австрия изисква частни пенсионни фондове с определен лимит. Мисля, че комисията ще си трябва да се зададе въпроса дали пенсионните фондове са задача на държавата и дали те трябва да се замесват в финансови спекулации. Дали е, комисията трябва да допуска а, пенсионни фондове с ниски стандарти, защото съществува опасността от огромни загуби и то загуби за държавата, държавата, която последствие ще трябва да подкрепя фондовете. Благодаря. Председателят Баросо имаше възможност да отговори на няколко въпроса, свързани с финансовите операции. Вие говорихте за, с финансови спекулации. Като комисар по вътрешния пазар който отговаря за регулирането и надзора, мога да кажа, че няма да допуснем никой пазар, никой а, сектор да бъде освободен от а, надзор и а, регулиране. Всички, които функционират и участват на този пазар, ще трябва да ще бъдат обект на нашите, усили, на нашите усилия, на мерките, които предприемаме. Директивата за пенсионните фондове ще бъде преразгледана и потвърждавам, че никоя част от пазара няма да бъде освободена от изискванията за надзор и прозрачност още един въпрос от госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Господин председател. Тази стратегия е дългосрочна. Същото въжи и за частните и за обществени пенсионни фондове. От 70-те години на сам ръждаемостта се повиши и тези лица предстои да се пенсионират. Днешно време ръждаемостта е ниска и взаимоотношението между работещите и пенсионерите няма да позволи изплащането на пенсиите. Ето защо искам да ви попитам какви мерки а, планирате да предприемете а, с оглед на а, това, тази ситуация, госпожо депутат. В първото си изречение, което беше много кратко, аз споменах едно от основните предизвикателства, не само мобилността, а и демограф... демографията. Мисля, че всички ние сме запознати с този проблем. Разбира се, демографията не е европейска компетенция, но това е проблем, който засяга всички държави членки. Други континенти ще... Нашият континент, в нашия континент населението ще намалее, ако не се промени ръждаемостта. И в този сериозен контекст ние ще трябва да положим допълнителни усилия във връзка с пенсионните фондове и зависимостта. Ето защо аз вярвам, че зелената книга е много удобен, много подходящ момент, много подходящо средство. Ние трябва да отчетем кое е част от националните правомощия и кое е част от европейските правомощия. Това е особено важно, когато говорим за различните пенсионни фондове. Всички тези проблеми ще бъдат отчитани, те ще бъдат част от зелената книга, която, както казах, ще бъде публикувана след няколко месеца. Благодаря, господин комисар. Следващият въпрос, номер 29, е на господин Шон Кели за системи за застраховане срещу наводнение в Европейския съюз. Давам думата на комисаря за отговор. Господин председател, този въпрос е свързан с неодавнашни трагични събития, по-конкретно в Мадейри, Атлантическото споразумение в моята страна, няколко десетки хиляди души загинаха. Най-напред искам да изразя нашата солидарност с всички жертви. Моята колега посети двата региона, които споменах. И тук сме изправени пред едно предизвикателство, свързано с промените в климата, е, природните катаклизми по всяка вероятност ще продължат. Те имат сериозни последици за живота на хората, за природата и за економиката. И също така не бива да забравяме и на промишлени аварии, пожари, морски бедствия. Това са теми, по които работя много отдавна. През 1998 година няколко комисари трябваше да отговорят на гръцки депутат, който е, изрази тревога от неодавнашно земетресение в неговата страна. Аз се застъпих за създаването на Европейски фонд и за Европейски корпус за гражданска защита. Трябваше да изчакам 2002 година голямото наводнение в Германия, Австрия и Словакия за да може комисията да създаде фонд за солидарност. Този фонд ще бъде е, използван в Мадери, в Атлантическото крайбрежие Що се отнася до корпуса за гражданска защита, ние работим по този въпрос и се надявам, че не, е че не бива да чакаме нова катастрофа, за да, не... за да мобилизираме своите сили под европейското знаме. Въпросът, който е зададен, свързан с застраховането срещу наводненията. Не всичко е свързано с незастраховаеми застраховаеми обществени, не застраховаемо обществено имущество. Има какво да направим във връзка с риска. Той може да бъде покрит от застраховането. Бялата книга от 2009 година за приспособяването към климатичните промени и аз смятам, че трябва да се види каква е ролята на застрахователните продукти. Аз имам намерение да започнем работа по формулиране на критерии, да видим какво съществува в различните държави членки, да се направи едно проучване на въздействието, за да може да се разработят системи за страховане на европейско, не само на национално ниво. Аз работя в взаимодействие с държавите членки, с страхователните фирми, експертите, за да намерим най-добрият опит. Надявам се, че по този начин ще можем да осигурим по-добра защита на европейските граждани в условията на все повече природни бедствия. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кели, за допълнителен въпрос. Половината. Благодаря, господин комисар. Ние сме сериозно загрижени за случилото се в Мадейра, във Франция, в моята страна. За щастие никой не загина, но много от домакинствата не можеха да получат за страховка. Освен това, 6 пъти има покачване на вноските за застрахователни премии. Обмислите се санкции за страните, които не прилагат директивата за наводненията. Комисария има думата за отговор. Тази директива за наводненията от 2007 година имаше и съобщение на Комисията за предотвратяване на последиците от природните бедствия. Предвижда комисията да провери, да провери как комисията да провери, начин, да провери спазването на директивата от държавите членки. Също така проблемът с превенцията, инженеринговите дейности в зони, в които има опасност от наводнение. Това са все необходими проучвания, за да могат да бъдат предприяти съответните мерки. Благодаря. Господин Хиген за допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисара за отговора по отношение на казаното от господин Кели за прилагането на директивата за наводненията. Знаете, че трябва да бъде транспонирана през 2010 всички държави членки. Настояваме Европейската комисия да следи какво правят местните органи по прилагането им. През 1995 отговарях като министър за наводненията в Ирландия. Имаше решение да не се строят нови жилища в райони, където има опасност от наводнения, но тези сгради продължиха да се строят. За това ние не трябва да допускаме никой, нито националните, нито местни органи да нарушават директивата. Госпожа Земка, може да зададете допълнителен въпрос. След това комисаря Бърния ще отговори и на двата въпроса. Господин комисар, искам да ви попитам за нещо по-различно. Говорим за застраховане. Когато настъпят бедствия, следва да се направят две неща – които са различни по характер. Искам да ви попитам, господин комисар, следното. Дали не се нуждаем от Център за реагиране при кризи? В Европа ние нямаме един централен орган, който да реагира при бедствия и на второ място не трябва ли да направим повече, за да подобрим гражданската защита. Ние не разполагаме, например, с достатъчно ресурси, с самолети и други. комисаре, за отговор два различни въпроса. Първо по въпроса за наводненията. Аз като на мен ми е... Аз трябва да отговоря на конкретен въпрос за за страховките, с които да се обещетят хората за понесени материални щети. Аз ще, работ, ще работя за да направя анализ на различните системи за застраховане. Има страни, в които няма система за страховане, има страни като Франция, в, в, в които застрахователното покритие е 100%. Що се отнася за наводненията, този въпрос не влиза в моите компетенции. Моят колега, комисаря е по околната среда, би трябвало да ви отговори в писмен вид, но вие сте прав Ключът е в националните и местни правомощия, свързани с разрешителните за строеж. Очевидно има зони, в които не трябва да се строи. И в моята страна е, има закон за преместване на промишлени предприятия, които се намират в райони с опасност от наводнения. Всички тези идеи ще бъдат обединени и ще се явя пред вас с предложения. Една дума за гражданската защита, макар че това е част от ресора на друг колега. Знаете, че аз съм работил по този въпрос през 2006 година беше отправено предложение създаване на корпус за гражданска защита на доброволна основа, възоснова на принципа отдолу нагоре. Ние сме в процес на разработване на идеите. Не, липсва не воля, липсва координация. Бихме спечелили много като средства човешки живот, ако бъде подготвена реакцията към различните видове катастрофи. Очевидно е, че се реагира по един начин при промишлена авария, по друг начин при пожар в Гърция, по съвсем различен начин при терористичен акт. Целта на тези идеи, по които работят моите колеги, и аз се надявам, че те ще представят конкретни предложения, е да се подготви начин, най добрия начин за реагиране при кризи. Аз лично ще държа да работя в съдействие с Европейския парламент. Благодаря, господин комисар. Следващият въпрос е от господин Андор. Всъщност е към господин Андор. Въпросът е зададен от госпожа Тикао за мерки на Европейския съюз за борба с бедността. Комисарят има думата за отговор. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Аз поделям безпокойството, което се съдържа в този въпрос относно благосъстоянието на европейците, състоянието с заетостта, социалното а, интегриране. 2010 е година за борба срещу бедността и социалната изолация. Това е подходящ повод да заостря вниманието върху социалните проблеми, както и да обсъждаме въпросите на бедността и да се ангажираме с борбата срещу бедността, да подновим този ангажимент на общо европейско ниво във всички държави членки, за да бъде създадени условия за реализирането на този нов е, ангажимент в стратегията 2020 е заложена цел за намаляване на бедността, като се вземат предвид нещата, които са постигнати или не през предишните години. Необходимо е да се гарантират работни места, да се проявява солидарност към хората, които имат нужда от, от помощ. Постигането на целите за намаляване на безността, ще стане чрез Европейската платформа за борба с бедността. Има конкретни инструменти за запазване на работните места и създаване на нови, чрез Европейския социален фонд, Европейския фонд за глобализация, както инициативите за микрокредитиране. Инициативите на държавите членки са от особена важност. Въпреки това, е необходимо да се направи повече, за да се осигурят висококачествени работни места за всички. Намаляването на бедността не опира само до заетостта, както се посочва в съобщението за 2020, необходимо е да има и нужната социална защита, за да не се допуска бедността и за справяне с проблемите с социалната изолация. Комисията ще окаже подкрепа в тези начинания. Чрез открития метод за координация Европейската комисия определя ясни приоритети, рамка за мониторинг и насърчава бъдещето и проучвания. Добри примери са рамката за активно интегриране, борбата срещу бедността сред децата, преодоляване на социалните ефекти от кризата. Работим тази година с Испанското председателство, с следващото Белгийско председателство. Предвидена е среща на върха по ромските въпроси. Вие току-що обсъдихте този въпрос. И всичко това има важно значение за намаляването на бедността. С Белгийското председателство подготвяме инициатива за намаляване на бедността сред децата. Не трябва да работим само с правителствата и с неправителствените организации, защото без тях няма да постигнем пълен успех по реализирането на програмите. Ние подкрепяме неправителствени организации, които работят за намаляване на бедността чрез средства по програмата Прогрес. Комисията предприема различни мерки, които целят намаляване на бедността. Благодаря за допълнителен въпрос госпожа Тикао. 30 секунди. Благодаря, господин комисар. Благодаря за отговора. Бих искала обаче да поговорим малко за деиндустриализацията на държавите членки, защото унищожаването на нашата промишленост е една от причините за безработицата. Трябва ни амбициозна европейска политика – по този начин ще можем да създадем висококачествени работни места. Ето защо аз бих искала да знам какви конкретни инициативи предвижда комисията в тази насока. Тя е необходима за да осигурим добро качество на живот на нашите граждани за качествени работни места. Господин комисар. Действително, по-добри и повече работни места а, са предвидени в а, стратегията 2020. Искам да привлека вниманието и върху още две инициативи. Вече споделих за едната с акцент върху бездността. Относно качеството и количеството на работните места имаме инициатива за нови умения. Освен това, по стълба за устойчивост в стратегията 2020 също са предвидени мерки в индустриалната сфера. Това е важно в контекста на поставения въпрос. Трябва действително да отчетем факта, че инструментите на Европейския съюз трябва да са насочени не само към фирми, за недопускане на изтичане на работни места чрез фонда за приспособяване към глобализация. За пръв път от много години е предвидена мярка за индустриална политика за устойчива економика, за да не се допусне преместване на производство извън Европа. Аз съм съгласен с това, което се съдържа в въпроса ви. Без цялостна економическа политика и политика на заетост имаме малки шансове да се справим с бедността. Два допълнителни въпроса. Господин Обермайер, след това господин Чунтис. Господин Обермайер за 30 секунди. Господин председател, особено по време на, на кризи има голяма опасност от нарушения. Имам сведения, че има такива нарушения. А, например, граждани от новите държави членки имат претенции за компенсации, които надхвърлят прекомерно истинската стойност на исковете. Моят въпрос е, пред, предвижда ли комисията някакви мерки против такива случаи? Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι πάνω από 20%. Благодаря. В Гърция живее 20% от населението под е, границата на бедността. 33% са безработни от хората в активна възраст. Не бива да забравяме това. Моят въпрос е, въп... проблемът с бедността в Европа означава, че всъщност неолибералните системи не действат, системите, които приехме с Лисабонския договор. Какво смятате да направите за борбата с бедността? Процентите на бедните нарастват. Не ни ли трябва, може би, една по-добра политика на заетост, която да се влее в стратегията 2020? Thank you. Commissioner, you have the floor. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Ще започна с втория въпрос, ако нямате нищо против. Действително, много е важно да макроекономическата среда да бъде стабилна. В предишния си отговор аз споменах, е, че макроекономическата политика е много важна, защото тя създава благоприятна економическа среда. През, през последното десетилетие се установи либерална тенденция, която може би трябва да се преразгледа. В стратегията Европейски съюз 2020 година са предвидени няколко инициативи и бих обърнал вниманието ви върху главата за регулирането. Това е сериозна промяна в сравнение с предишната практика. Целта е да се стабилизира макроекономическата среда и да се намали натиска върху фискалната система, благодарение на която съществува политиката за заетост и социална защита. Що се отнася до злоупотребата и злоупотребите и ефективността на системите за социална защита, кризата е изпитание. Европейската комисия може да приложи открития метод за координация и способността си за анализ и, и документация да подпомогне държавите членки при приемането им на мерки за социална защита. Е, трудността и проблемите в период на криза, а и в перспектива, когато някои държави членки ще изпитат нужда от е, фискална консолидация, е, ще ни затрудни при, намира, при намирането на средства за борба срещу бедността. Ето защо трябва да обменим идеи за най-ефективното използване на тези средства и за това по какъв начин да подходим към най-уязвимите групи. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към въпрос 31. Госпожа Василио ще даде отговор на него. Въпросът е зададен от господин Папа Николао и е във връзка с оценка на програмата Култура 2007-2013. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Въпросът на господин Папа Николао засяга програмата Култура, която има за цел за, да подкрепи европейската култура и да оцени тази програма. Става дума за сътрудничество между различните актьори в сектора и участниците в програмата. Целта на програмата е укрепване на европейската културна идентичност. Програмата Култура се концентрира върху сътрудничеството между всички участници в културния сектор, върху укрепване на междукултурния диалог, върху мобилността на хората, които създават културни ценности. Получихме 47 за 49 проекта, запитвания, а 170 проекта се занимаваха с мобилността в културната област. Ставаше дума главно за независимата и външна оценка на програмата през юли. Комисията помоли външни оценители да оценят първата половина на програмата от 2007 до 2009 година, а именно по-специално да видят дали целите са постигнати и какво е въздействието на програмата. Естествено бяха обсъдени първоначалните цели, бяха обсъдени изследванията и бяха проведени интервюта с участниците в програмата. Във втората половина на програмата, във втората половина на годината 2010 ще получим резултатите от оценката. Естествено, тези резултати ще бъдат съобщени на парламента най-късно до 31 декември 2010 година. Уважаеми депутати, моля, вземете предвид, че програмата не се концентрира специално върху националните актьори, а върху хората, институциите, които създават културни ценности. Опитваме се да разпределим участниците по-равно. Имаме експерти, групи от експерти на европейско равнище. Имаме пилотни проекти за мобилност на хората заети в културния сектор. През 2008-2009 година се съсредоточихме специално върху мобилността и проведохме дискусии по отношение на открития координационен метод. В момента комисията преценява дали има нужда от подобрение на действащата програма и инструменти. В последствие комисията ще направи открити консултации за създаване на новата програма култура – след 2014 година. Благодаря. Сега, господин, Папа Николай. господин Папа Николай има думата за допълнителен въпрос. Благодаря за отговора. Това е първият път, когато аз присъствам на тази процедура и искам, госпожо комисар, да ви, да ви пожелая успех във вашата инициатива. Важно е в рамките на програмата Култура да се заостри вниманието на гражданите върху нашите инициативи. Тази програма придобива все по-голямо значение и то не само в Гърция. По отношение на културните въпроси, искам да подчертая определени развития, които са важна, важни за Гърция на фона на финансовата криза. Необходимо е, обаче и в сферата на културата, повече решителност. Госпожа Василио, имате думата. Позволете ми да кажа следното. Не искам да говоря за публикации в пресата. Ако говорим ако започнем да реагираме на подобни действия, е, няма да стигнем до никъде. Мога обаче следното да кажа. Акрополът и други културни паметници от Гърция и от други държави се Културни източници, това са културни богатства. Днес Европейската комисия прие една нова система – която засяга именно големи културни паметници и тяхното опазване. Акрополът, Пантенонът принадлежат към тези богатства и мисля, че това е, е важно да се види как мисли Европа за такива културни паметници. Сега... Следващият въпрос е от господин Лиам Елър за укрепване и финансиране на масови спортни организации в Европейския съюз. Комисията отчита значението на масовия спорт. Бялата книга от 2007 година за спорта обръща внимание на обществения аспект на спорта и предлага няколко дейности, в това число насърчаването на физическото възпитание и доброволческата дейност в спорта. Тези дейности в момента се изпълняват. Също така новата европейска компетенция в областта на спорта в член 205 подчертава специфичната природа на сектора, неговите социални възпитателни функции и дейности, основани на доброволческа база. Това е основата за бъдещи дейности на Европейския съюз в областта на спорта и изграждането на европейското измерение в спорта. Комисията възнамерява да излезе с инициативи за изпълнение на Лисабонския договор в областта на спорта по-късно тази година. Ще се отчете необходимостта на укрепване на масовия спорт. Господин депутат, също така справедливо посочва, че масовите спортни организации са изправени пред трудности в сегашната економическа среда. В момента се прави проучване за съществуващите бариери пред финансирането на спорта. Въпросът е повдигнат в Бялата книга – Проучването има за цел да представи основните източници на финансиране, да има за цел да очертае моделите за финансиране в различните държави членки и да анализира нормативната среда в Европейския съюз и нейното въздействие. Най-сетне проучването би трябвало да очертае ефективни бизнес модели, които да са в състояние да отговорят на бъдещите предизвикателства, като въздействието на економическата криза върху държавния бюджет, върху спонсорството, а също така и на, да набележи начини за насърчаване на масовия спорт в Европейския съюз. Консултациите по масовия спорт, споменати от господин депутатът, бяха осъществени в рамките на това проучване. Първоначалните резултати от консултациите бяха представени пред заинтересовани лица на конференцията за устойчиви модели за финансиране на масовия спорт във вътрешния пазар, организирана на 16 февруари в Брюксел. Резултатите от конференцията скоро ще бъдат публикувани на вебсайта на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Господин Елвард, за допълнителен въпрос 30 секунди. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за нейния отговор, както и за ангажимента за развитието на масовия спорт. След ратификацията на Лисабонския договор, сега Европейския съюз има компетенции в спорта, което е свързано с бюджета. Как комисията смята да а, формира програмите и кога ще излезе с съобщения по въпроса? Комисаря за отговор. Действително, ние ще излезем с съобщения, а, това лято, преди лятната вакансия. Това ще бъде рамка за засилено сътрудничество, нова програма за спорта на ниво Европейския съюз, както и проекто решение за двугодишна спортна програма за периода 2012-2013. Разбира се, междувременно, както ви е известно, върви а, действия в сферата на спорта с акцент върху масовия спорт и социалните аспекти на спорта. Действия за 2009 са вече утвърдени и те ще бъдат реализирани през настоящата година. Сега сме на път да одобрим действията за 2010 и считам, че до няколко месеца ще сме готови. Съгласно бюджета, с който разполагаме, защото знаете, че бюджета, за съжаление, за 2010 година беше съкратен от 6 на 3 милиона и според бюджета, с който разполагаме за 2011, сме предвидели нови действия, нови материали, за да формулираме програмите ни за периода 2012-2013. Благодаря. Господин Борис, за допълнителен въпрос, половин минута. Госпожо комисар, госпожо комисар, бих искал да ви благодаря за това, което казахте за новата стратегия за спорта. Но също искам да спомена и нещо, което се обсъжда в Комисията по културата, а именно нови ключови компетенции, неща като познаване на Европейския съюз, познаване на спорта, дали комисията ще постави акцент върху въпроси, свързани с спорта, познаване на европейската култура и Европейския съюз. Това е важно за нашата идентичност, комисаря. Разбира се, когато говоря за обществената роля на спорта, е, имам предвид също и въпросите на образованието и обучението и най-вече образование, свързано с общата ни европейска идентичност. Това е въпрос, който със сигурност ще бъде отчетен, когато подготвим програмата ни в сферата на спорта. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме въпросите към вас. Следващата серия от въпроси са отправени към комисаря Калас. Моля да вземете мястото си. Първият от въпросите е номер 33, автор е Джим Хигинс и е свързан с смъртността по пътищата. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. В рамките на третата програма за безопасност по пътищата бяха предприяти редица дейности за е, предотвратяване на превишената скорост, шофиране под въздействието на алкохол, наркотици и неподходяща пътна инфраструктура. В много от тези дейности участваше Европейския парламент. Разбира се, трябва да се положат допълнителни усилия. Комисията работи по стратегия за безопасност на пътищата за следващото десетилетие. Там се поставя акцент върху съответните правоохранителни мерки и санкции за опасно поведение, като шофиране под въздействие на алкохол и превишена скорост. Гражданите на държавите членки не могат да разберат защо не се налагат санкции върху водачи, които нарушават правилата и законите? Ето защо трябва да започнат преговори по директива за трансгранични санкции. Европейската комисия е твърдо решена да продължи работа по това предложение, освен контрола и санкциите комисията ще постави акценти върху разяснителната дейност. Ще бъдат предложени конкретни действия във връзка с превишената скорост и шофиране под въздействието на наркотици. Шофирането под въздействието на алкохол е все по-сериозен проблем и се надяваме да започна дискусии по конкретни мерки. Има законодателство за изисквания за безопасност за, бъдиш, за пътищата и поддържането на трайс европейските мрежи и комисията ще следи спазването им от държавите членки. Разбира се, безопасността на пътната инфраструктура означава не само основните трансевропейски пътища. 56% от пътищата са междуградски пътища. Ето защо ще направим преглед на законодателството за второстепенните пътища. Комисията също така ще провери дали проектите, е, изградени с европейски средства, отчитат изискванията за безопасност. Искам да подчертая, че безопасността на по пътищата е обща отговорност е, между европейските национални и местни власти за да се постигне ефективност, решенията трябва да отговарят на конкретни проблеми. Следващата стратегия за безопасност на пътищата ще предложи няколко действия възоснова на този принцип. Основната цел е да се изгради общо пространство за безопасни пътища всички, целта е всички граждани да, е, да могат да шофират при едни и същи условия на безопасност. Господин е, Хигинс за допълнителен въпрос. И аз искам да благодаря на господин комисаря. След като го изслушах, останах с впечатлението, че той е работил много по шофирането под въздействие на алкохол. Що се отнася до наркотиците, е очевидно, че дори проучвания не са правени. Проблемът е много сериозен голям процент от пътните происшествия в Европа се дължат на употребата на наркотици. Ние трябва да направим нещо по този въпрос тъй като наркотиците са, сериозен, са сериозна причина за много смъртни случаи. Аз препоръчвам на комисията да удвои усилията си. Изследванията са хубаво нещо, но практическите действия трябва да се умножат. Благодаря, господин депутат. Напълно споделям вашето притеснение, но проблемът с наркотиците, както знаете, е, тогава, когато разполагаме с добре развита технология за установяване на е, нали, за установяване на наличието на алкохол в е, кръвта е едно, но наличието на технологии за установяване на употребата на наркотици е въпрос, който стои по различен начин. Полицията сега може е, само да осъществява е, контрол, субективен е, контрол. Очевидно обаче, че трябва да се направи повече. Двама души са се записали за допълнителен въпрос. Според правилника само два допълнителни въпроса могат да бъдат зададени и трябва да, пази, да спазим баланс между групите. Затова господин Балчитис има думата за 30 секунди. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Благодаря за предложенията, които направихте. Бих искала да ви попитам дали не считате, че използването на мобилни телефони по време на шофиране също е причина за смъртността по пътищата. Защото проучвания показват, че вниманието на водачите е нарушено и то в същата степен, както при употреба на наркотици. Също шофирането в тъмната част на, на деня при лоши метеорологични условия и лошо състояние на пътната инфраструктура. Не считате ли, че трябва да преместим превоза на стоки от шосейния транспорт към железопътния? Това е много важна За това, което засегна колегата именно, а именно транспорта на стоки. Това са случаи, които се виждат навсякъде в Европа. Жертвите са често пешеходци или колоестачи. Трябва да направим така, че да няма повече жертви на пътно-транспортни происшествия в градовете, трябва да направим условията за колоездачите по-добри. Трябва да се погрежим за превентивни мерки. Господин Калос. Благодаря. Разбира се, преминаването от един вид транспорт към друг и преместване на превоза на стоки към железопътния транспорт е нещо, което се желае от десетилетия. Сега трябва да намерим начин да се справим с тесните места и да използваме в пълна степен предимствата, които предлага железопътния транспорт. Считам, че по време на мандата на комисията можем да предвижим нещата напред в тази посока. Използването на мобилни телефони, поне в някои страни, включително моята страна, е забранено по време на шофиране, освен ако ни използвате hands при функцията. Действията за намаляване на смъртността по пътищата. е свързано с амбициозна цел, поставена от комисията за 50% намаляване на смъртните случаи. Тази цел не беше постигната, но това изисква усилия и от държавите членки най-вече в моята страна смъртните случаи се увеличиха почти три пъти. Очевидно е, че има резерви. Едва ли обаче някога ще достигнем до нулеви катастрофи, но поне можем да намалим броя на жертвите. Има различни причини, например на, да не се използва алкохол по време на шофиране, подобряване на пътната инфраструктура и прочее. Благодаря. Сега преминаваме към следващите въпроси на Иво Белет и Фреда Препол с номер 3435 за железопътната злополука в Пюзинген и електронната система за сигурност, както и за причините, довели до това. Разбира се, катастрофата в Балцинген е ужасна. След нея възникнаха някои въпроси, свързани с безопасността. Причините за катастрофата все още не са напълно известни и започна техническа проверка в съответствие с разпоредбите на Директивата за безопасност. Белгийският проверяващ орган е този, който трябва да направи проучване за причините. Аз бих искал да подчертая, че докато не се установят истинските причини за катастрофата, не могат да се правят заключения както се случва твърде често при железопътни катастрофи, се правят забележки за връзката между европейските правила и нормативи и катастрофите. Аз бих искал да бъда много ясен за отварянето на пазара. Освен отварянето на товарния, на, на, пазара на, това, на, на пазара на превоз на стоки, беше прията строга система от мерки за сигурност и оперативната съвместимост. Целта е отварянето на железопътния сектор за конкуренцията да няма вредно въздействие върху сигурността. Проучванията не показват наличието на такава връзка. Аз не виждам връзка между катастрофата и наличието на независимост в управлението. Всяка идея, която свързва катастрофата с отварянето на пазара, е претекст дебатът да бъде изнесен в друго ресло. Що се отнася до системата за управление на влаковете, в Европа се използват повече от 20 различни системи за безопасност на движението им. Несъвместимостта на различните национални системи е проблем за международните влакове, защото или трябва да се сменят локомотивите на всяка граница, или пък трябва да бъдат съоръжени с различни системи. Ето защо единна система на европейско ниво е разработена и в момента се инсталира на големи основните линии. Това е системата, Европейска система за управление на железопътния превоз или ERTMS. Що се отнася до графика, повечето от системите бяха разработени през 80-те години, но разполагането им е бавен и скъпоструващ процес. Дори в страните, в които тази система е въведена, само част от локомотивите са снабдени с нея. Системата ERTMS разполага с спецификации, които са предоставени през 2000-та година. Проведени са няколко пилотни проучвания. В момента 10 държави членки, които разполагат с системата и RTMS, работят по общи проекти. В Белгия линията между Лиеш и Ахен е съоръжена с такава система. Системата ERTMS е ще продължи да съществува заедно с националните системи за период от 20 години. Някои други членки ще я при, приложат по-рано в някои е, системи е, тази система е въведена изцяло. Е, в 15 е, държави членки има само пилотни линии. Трябва също така да отбележим, че автоматичната защита на влаковете е само един от елементите от безопасността, доброто обучение и добрата защита на кръстовищата са важни елементи на сигурността ако приемем по-широк набор от индикатори за безопасността, можем да кажем, че безопасността на железопътния транспорт в Европа е много добра. Най-напред господин Беле, след това госпожа Бреполс ще зада допълнителни въпроси. Господин Беле, половин минута. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Какви полуки може да се изведем от тази драма? Каква е задачата на бългийската държава и на бългийския парламент, на, българ... на бългийските следователи? Но какъв е социалният аспект? Служителите в железниците, какъв е натиска, какъв е стреса на локомотивиста. Може би и тук трябва да помислим за либерализация. Искам да благодаря на комисара за отговорите. Но си остава въпроса дали Белгия е била предупредена от комисията 2008-2009 година, че инфрапел не бива да бъде независима. И колко и време има системата РТМС да бъде въведена? Първо, за операторите и социалните въпроси. Разбира се, ние можем да погледнем по-задълбочено и да направим анализ на ситуацията. Има конкуренция, по-интензивен трафик, но трябва да обърнем внимание на социалните аспекти – Съществуват различни регламенти, които се прилагат по отношение на пилотите в въздухоплаването, също директивата за времето за шофиране в шосейния транспорт, нещо подобно за времето, което работят машинистите също трябва да бъде въведена. Затова считам, че трябва много сериозно да огледаме тези въпроси. Съществува и национално законодателство. И това са въпроси, които трябва да бъдат решени предимно от националното законодателство. Това е въпрос, който със сигурност ще разгледаме допълнително. През 2008 комисията а, отправи обосновано а, становище до Белгия а, за това, че липсва независимост а, между а, оператора и а, управителя на инфраструктурата. Белгия отговори а, службите на Европейската комисия прави анализ на този отговор с оглед да предложи конкретни мерки. в света, за съжаление, не могат изцяло да се избегнат катастрофите. Аз се надявам, че разследването, което се извършва, ще ни даде конкретни резултати ще ни покаже ясно какви са причините за тази катастрофа, тъй като са обвързани фактори, свързани с а, а, човешкия, човешкия фактор, с а, а, това да се спазват правилата. Знае се отдавна, че червеният семафор означава че трябва да спре влака. За съжаление, такива катастрофи не могат да бъдат изцяло избегнати. Господин Борис, за допълнителен въпрос, половин минута. Господин комисар, това е трагедия, от която трябва да извлечем полуки. Очевидно, разследването ще покаже дали причината е техническа грешка, човешка грешка или системна грешка. Кога смятате, че ще бъде въведена системата за управление на железопътни превоз в Европа? Не смятате ли, че в превоза на пътници и на товари би трябвало да има европейска система за измерване на безопасността и качеството. Господин комисар, имате думата. Планът е системата ERTMS да се въведе по основните маршрути и линии до 2015 година. Смятаме, че това е, това е срока, който сме си поставили, но това не означава, че всички линии, особено регионалните, ще бъдат съоръжени с е, е, такива модерни съоръжения. Съществува обаче план за въвеждане. Операцията е много сериозна и скъпоструваща. Европейската система за измерване на качеството е добра идея. И когато представих идеята си за Европа за единно европейско транспортно пространство имах предвид необходимостта от хармонизиране на изискванията за безопасност и качество на услугите. Благодаря. Благодаря и аз, господин комисар. Следващият въпрос е от господин Влосович за смяна на числото време от зимно на лятно и обратно. Благодаря. Благодаря. Разбира се, има директива от януари 2001 на съвета и парламента за въвеждането на лятно часово време. Тази директива хармонизира календара за въвеждането на лятно часово време в Европейския съюз. Това е деветата директива по въпроса от 1990 година, когато е прията първата директива по този въпрос. В съответствие с директивата, комисията през 2007 излезе с доклад за ефекта от прилагания режим за преминаване от зимно на лятно време. Информацията, която беше предоставена на комисията, показва, че този режим не създава проблеми и не може да представлява никаква тревога за държавите членки. Нито е, коя държава членка не е поискала изменение на сегашния режим след излизането на доклада. Вие сте намерили удачния човек, на който за да зададете този въпрос. Аз бях в естонското правителство и знам точно какво се крие зад въпроса ви. През 1990 въведохме режима, през 2000-та променихме, имахме един режим. През 2002 ние се върнахме отново на режима за смяна на времето. Така че аз имам личен опит. Това са две неприятни неща, които мога да споделя след въвеждането на тази стъпка и защо нещата бяха толкова непопулярни. сутринта действително е по а, светло, но ние не правите кой знае какво. А когато се връщате вечерта, а, вече е тъмно и на хората не им харесваше това. Накрая се обърна к изцяло графика. Освен това, имаше доста проблеми и с а, разписанията. и това а, сменяне на часовото време два пъти в годината беше въведено отново. Ние вече закъсняваме. Това, което искам да предложа е да ускорим малко работата. Може ли да отговорите набързо на допълнителния въпрос на господин Виосович и още ще дам думата за допълнителни въпроси на госпожа Харкин и господин Мичел. Всъщност ще дам възможност да се отговори на тези два въпроса. Ако нямате допълнителен въпрос, можем да оставим нещата така. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз имам е, едно съмнение. В Обединеното кралство нещата са по-различни. Той е в различна часова зона. Нашите часовници не се настройват по същия начин. От транспортна гледна точка не е разумно да се обединяват часовите зони. Аз имам личен опит и не виждам никаква причина системата да се промени още един път, тъй като нещата могат да се осложнят. Благодаря, господин комисар. Следващия въпрос е към госпожа Рединг. Първият е господин Мичел. Въпрос 37 за равенството между свободата и сигурността и последният въпрос тази вечер ще бъде от госпожа Маркин, Зелена книга за доброволческата дейност. Както казах, няма да има допълнителни въпроси. Само вие, но никой друг. Радвам се да ви видя отново, Вивиан. Въпросът на лице. Бихте ли дали отговор? Благодаря, господин председател. Защитата и насърчаването на свободата не бива да се схващат като вървящ, като противоречащи на сигурността, борбата срещу тероризма трябва да се води при пълното отчитане на принципа на върховенството на закона и на основните права, така както са заложени в хартата на основните права. Това не е въпрос на компромис, на баланс и на противопоставяне на едното изискване на другото. Става въпрос и за двете, без обаче да се прави компромис с основните права. Спазването на основните права не изключва приемането на мерки за сигурност. Това е отчетено в Стокхолмската програма която призовава европейските институции да гарантират всички мерки, които се предприемат за борба срещу тероризма, да спазват основните права. Ето защо аз смятам, че това е въпрос за баланс, а не за противопоставяне на едното спрямо другото. Господин Мичел, половин минута. Благодаря на госпожа комисаря. Аз смятам, че пред терористите и престъпниците трябва да получат, да си получат заслуженото. Но ние като парламентаристи не поставяме достатъчен акцент върху факта, че очакваме преследването на престъпниците да не подкопава свободите на гражданите. Така че невинните граждани, които спазват закона, да не страдат от намесата на държавата. Това задължително трябва да се отчете. Госпожо комисар, заповядайте. Напълно съм съгласна с господин парламентариста. Знаете и от изслушването, и като комисар по телекомуникациите, че защитата на данните според мен е много важен приоритет. Аз поех ангажимент да работя за промяна на директивата за далекосъобщенията от 1995 година, за да може тя да, се, да бъде съзвучна с съвременността. Искам обаче да бъда пределно ясна – не заради защитата на обществото, Защитата на а, обществото не бива да доведе до, а, по, до незачитане на а, принципите за защита на свободите. А, по въпросите за споразумението SWIFT. А, а, аз казах, че трябва да отчетем становищата на парламента. Ще се ще се работи по ново споразумение с SWIFT, така че да се постигне баланс между личната неприкосновеност, неприкосновеността на данните и борбата срещу туризма. Следващия и последен въпрос е от госпожа Мариан Харкинг за Зелена книга за доброволческата дейност. Госпожо комисар, имате думата. Господин председателю, съжалявам, аз не съм подготвена за този въпрос. Имам много въпроси тук 88, 100, 90, т.е. нямате 38. А, съжалявам, госпожо Харкин, ако искате да направите изявление в рамките на половин минута, може да го направите. Да, ще се радвам да получа отговор в писмен вид от комисаря. Госпожо комисар. Имате ли отговор на въпрос 39? Сигурно нещо се е объркало в организацията, господин председателю, и съм объркана. Имам други въпроси, а не тези, които вие обявявате. Да, изглежда ние използваме различна номерация. Въпроса на госпожа Харкин се отнася за Зелената книга за доброволческата дейност. Господин Поселт също е тук. Аз нямам въпрос на господин... Аз имам за Поселт. Госпожо Харкин, ако искате кратко изявление. Благодаря. Надявам се, че комисаря ще разгледа предложението ми да бъде обявена 2011 за Европейска година на доброволческата дейност, както и за Зелена книга за доброволческата дейност, като се използва наръчника на ООН за организациите с нестопанска стел или пък проекта на Международната организация по труда. Вие ще получите отговор в писмен вид от комисията. Преминаваме към последния въпрос за господ... от господин Посълт за традиционно установените младсенства. Аз мога да уверя уважаемият депутат, че по въпроса за доброволческата дейност комисията работи усърдно и че тя ще получи отговор в писмен вид на нейния въпрос. Относно въпроса за установените малцинства. Знаете, че това е една от ценностите, която е в основата на Европейския съюз, а именно зачитане правата на лицата, които принадлежат към малцинства. С влизането в Лисабонския договор този въпрос е изрично упоменат в хартата в точка 21 се забранява всякаква дискриминация на база език или други национални мълценства. Тези норми трябва да се спазват от държавите членки в прилагане на тяхното законодателство, както и на законодателство на Европейския съюз. Така ще се подобри положението на тези малцинства. Европейската комисия смята да комбинира няколко инструмента в подкрепа на лицата, които принадлежат към малцинства. Знаете, че има законодателство за борба с дискриминацията и то ще се прилага, за да се гарантира равно третиране на лицата, които са част от малцинства. Комисията прие предложение за нова директива. Всъщност е, върви дискусия в момента, за да се осигури по-голяма защита срещу дискриминация във всичките й форми при наемане на работа. Също да се заложат е, норми, които да обявяват е, за престъпление подстрекатването към е, омраза или пък престъпления, породени от подобни действия. Това е рамково решение, което комисията внимателно следи. Има група от национални експерти, която работи по въпроса. Съществува Агенция за основните права, която играе важна роля в подкрепа на работата на Европейската комисия. Има също и харта за а, езици и защита на националните мъсълства на съвета на Европа. Надявам се, че повече от държавите членки ще последват примера на унези, които вече са подписали и ратифицирали тези важни конвенции. Господин Посел, за 30 секунди. Уважаем госпожо комисар, именно последната точка е много важна. И искам да попитам още веднъж. Има ли инструменти за положителна дискриминация на традиционно установените мълцинства? Трябва ни стратегии и в тази област. И на второ място, Агенцията по основните права в Виена. Как организира тя своите, своите контакти с гражданското общество? И дали тя отговаря за традиционно установените мълцинства? Кратък отговор на комисаря. Аз съм съгласен с уважаемия депутат. Няма нищо по-несправедливо от това да се отнасяме по различен начин към различните групи. Ние трябва да използваме ограничените ресурси, с които разполагаме по един много активен и интелигентен начин. Агенцията за основните права трябва да изпълни определени цели, но ако парламентът или комисията поискат от агенцията да е, изпълни дадена задача, със сигурност агенцията ще го направи. Затова аз искам да помоля уважаемия депутат да ми предостави въпросите, които иска да отправим към Агенцията по основните права и аз ще видя какво може да се направи по един положителен начин. Господин Тарабела, искам да ви кажа, че ние приключихме с въпросите, но може да направите изявление в рамките на 30 секунди. Аз съм убеден, че госпожа Редин ще ви предостави отговор на въпроса ви в писмен вид. Господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Разбирам ограниченията във времето, но искам да кажа, че е необходимо да се посвети година на мерките за борба срещу насилието срещу жените. Жените са жертва не само на физическо, но и на словесно и психологическо насилие, често в семейна среда. Мисля, че ако обявим такава година, ще направим така, че тези въпроси табу ще а, могат да получат повече внимание, като целта ни е да сложим край на насилието срещу а, жените. Благодаря на всички, а, в това число и на преводачите и приятна вечер.